So, welcome everybody to... Добре дошли на днешното застание на анкетната комисия. Аз ще го председателствам. Казвам се Фабио Демази и съм заместник председател на анкетната комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при полагане на правото на Съюза във връзка с изпиране на пари, избягване на данъци и данъчни измами. Замествам Вернер Ланген. Наименованието на заседанието днес е изпирането на при отклоняването от данъчно избягване, отражение върху економиката и финансите на държавите членки, как се борят те. Получихме няколко проучвания. Все още не сме успели да ги изчетем, но предполагам, че въздействието не е достатъчно добро. Работна хипотеза. Първо, приемане на дневния ред. Получили сте го на 18 април. Този дневен ред. Имате ли коментари по дневния ред? Нямате. И така преминаваме към съобщение на председателя. Искам да приветствам депутатите, както и онези, които ни слушат по интернет. Целта на днешното заседание е да представи част от академичните проучвания, които са поръчани от нашата комисия, анкетна комисия. Някои от нашите депутати са били на много дълго гласуване. Не знам как се чувствате, но когато има дълго гласуване, мозъка ми почти спира. Ето сега можем да задействаме мозъците си отново. Сходно заседание ще имаме и на 2 май, като днешното. Част от работата е представена в предишни случаи. Можете да я намерите на сайта на комисията. Тези проучвания всъщност представляват една значима част от установяването на фактите от нашата анкетна комисия. Три проучвания ще бъдат представени днес. Така е, нали? Да. Те са разделени на два, две групи. Първата група говори за въздействието на изпирането на при от данъчно облагане върху економиката и финансите на държавите. Втората част включва две проучвания, свързани с отговорностите на държавите членки на Европейския съюз по отношение на приложимото право на съюза и пропуските в законодателството. Преди да обясня как ще се работи, ще ви ще кажа кой ще говори, ще ви покажем кратък филм, който ще представи всички проучвания, които нашата комисия е поръчала. А, моля, пуснете видеото. It's no secret. Money laundering and tax evasion is happening in the EU. But who are the key players and what are their tricks? How much does that affect the EU economy, the member states and the citizens?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 Чудесно. Виждаме напредък в комисията. В началото имахме технически проблеми. Сега видеото тръгна добре, което е чудесно. Изправени сме пред несигурност, свързана с данните около въздействието на данъчните загуби поради данъчните измами или неплащането на данъци, както и спирането на пари. Затова тези проучвания ще бъдат много полезни. Във втората част от днешното заседание ще говорим за последствията, т.е. какви мерки от правен характер се предприемат от държавите членки. Изпратили сме анкетна карта на всички държави членки, за да ги попитаме какви са мерките, които са предприяти, но това ще чуем във втората част на заседанието. За съжаление сме получили отговор от Малта и Унгария. Много съжаляваме, тъй като Малта е председател в момента на ротационното председателство и ги молим да ни отговорят. Не сме получили още отговори от Дания и Испания, но те са ни писали, че ще отговорят в най-кратки срокове. Всяко едно от представенията ще бъде по 25 минути което означава за тримата колеги тук, е, че ще имат по 7 минути на човек. След това ще има обмен на становища с е, членовете на комисията, ще се зададат въпроси, въпрос по една минута, останалото време за отговор. След това депутата, ако има достатъчно време, ще може да зададе допълнителен е, въпрос, без да удължава петте минути, които са му отделени. Всеки път, когато включите микрофона, Камерата ще бъде насочена към вас. Това е полезна информация. И така първото проучване за въздействието на схемите, разкрити от панамските документи върху економиката и финансите на представителна извадка от държави членки. Отляво на мен е Майк Пик от Blue Meyer Sans, Европейски ценности, Дейвид Парк в средата и Джек Малон от Центъра за стратегия и оценка. Отговорният администратор е Жан Жаке, анализатор в департамент Д. И така офшорните зони, въздействие на схемите, разкрити от панамските досиета. Говори се за законодателството в Съюза и по света за ограничаване на данъчните убежища, предлагат се начини за укрепване на законодателството и борба с отрицателното въздействие на данъчните обежища. Изпратен ви е този документ, той е качен и на сайта, гледам в момента научните работници. Искам да попитам кой първ ще вземе думата. Вие ли ще сте прав? Заповядайте. Трябва да натиснете бутона, за да говорите. Благодаря ви за това, че ни поканихте да представим това проучване за въздействието на схемите, които видяхме в панамските досиета върху економиката и финансите на някои от държавите членки. Извадка от тях. Тримата ще говорим по темата, след това ще продължи Дейвид и накрая Майк ще приключи. Нека да започна с един общ преглед на целите на това проучване. На първо място искахме да видим колко са средствата, които не са влезли в бюджетите на държавите членки поради такива схеми, които разкриха панамските досиета. След това го, ще говорим за економическото въздействие на факта, че не са влезли тези пари в бюджетите, те могат да отидат в противен случай за програми, проекти, да доведат до работни места и така нататък. И третата сфера, която разглеждаме е въздействието на тези схеми, които видяхме в панамските досиета, върху финансовите измами и функционирането на финансовата система – самото начало искам да кажа, че в своите проучвания в максимална степен искаме да се съсредоточим върху схеми, които се използват от отделни лица за извършване на укриване на данъци. Не се съсредоточаваме толкова върху дружества, макар че разделителната линия е доста размита, тъй като често се използват е, нереални фирми, дружества. Така ли иначе ние сме се занимали с отделни лица, които не са платили данъци и искаме да видим въздействието от този факт. След това, долу дясно, искахме да видим съществуващите мерки но и да направим, да изготвим мерки, които да надградят и да предоставят ефикасен механизъм за борба с такъв тип практики. Методологията Приехме два подхода, за да видим какво е въздействието на тези схеми, економическо и финансово. Първият подход е емпиричен, в който ние проведахме интервюта и други научно-изследователски дейности в 6 държави членки, виждате ги. Кипър, Чехия, Германия, Дания, Испания, Франция, Полша, Обединеното кралство – Също така проведахме дискусии с националните органи. Получихме писмени отговори от някои от тях. Експерти ни писаха, журналисти, които всъщност разкриха част от тези схеми. Вторият подход е да направим някакви прогнози за въздействието върху економиката, като използваме иконометрични методи – експерт се занима с това, който е част от екипа ни и се работи по една база данни, която се нарича ОПУС. Разглеждаха се отделни дружества, дружества, които се споменават, отделни лица, свързани с данъчни обежища и ги сравнихме с други дружества, които не участват в тези схеми Надявам се по-нататък да дам повече подробности по това. И накрая изготвихме своя доклад. Двата метода, които споменах, доведаха до прогнозни стойности, които отговарят на очакванията. Докладът, с който разполагате, е разделен на пет няма да навлизам в подробности, тъй като най-вероятно сте имали възможност да ги погледнете. Първите три раздела се занимават с контекста, в който възникват тези дейности, офшорни финансови центрове, данъчни обежища и така нататък. Говорим за това, което знаем, чисто доказателствено, за това какъв е размера на тези практики. Четвъртият раздел – цитира вече резултатите от нашите научно-изследователска дейност и говорим за бюджетното отражение, економическото отражение от заключенията на панамските досиета. И накрая последният раздел се занимава с инициативите, които съществуват, но и дава предложения за укрепване на тези инициативи и тяхното развитие. Сега ще дам думата на Дейвид, който ще говори по следващите слайдове и ще обясни как ще как сме изчислили, колко средства са излезли от бюджетите на държавите членки. Благодаря, Дейвид. Добър ден! За да определим бюджетното изражение, трябваше да видим каква е нетната, нетната бюджетен дефицит. Тези схеми са използвани от малки дружества и от индивиди, от физически лица. Както виждате тук, това, е, това са средствата, които се дължат, а не са платени на правителствата, не включват това, което е, е платено на по-нататъчни, при по-нататъчни плащания. Виждате не спазване, т.е. избягване на данъчното облагване, неплащане на данъци и укриване. Не сме включили многонационалните фирми или големите корпорации в този данъчен дефицит. Събрали сме данните на национално ниво с интервюта и данните бяха различни, в зависимост от държавите, в които провеждахме интервютата. Установихме, че схемите намаляват средствата, които постъпват в бюджета. Макроекономическата оценка смята, че имаме 88 милиарда свиване на данъчната основа, което означава 19 милиарда по-малко в тези 8 държави от извадката. Ако разгледаме нещата експоненциално, можем да кажем, че ако разгледаме 28-те държави членки, това най-вероятно струва 100 милиарда евро годишно а, от данъчни сборове. Какъв е контекста? Това е 10-20% от размера на сенчестата или сивата економика, както я определи мрежата Justice, 1 трилион евро е цялата тази економиката. Този 1 трилион включва и лица, които използват данъчни убежища, и многонационални фирми, и големи корпорации. Въздействието на тези схеми върху бюджета на държавите членки е значително. Колегата Майк Пик ще говори за въздействието малко по-късно. Благодаря ти, Дейвид. Heard the budgetary impact. Както чухме, въздействието върху бюджета е такова, че всъщност това са средства, които иначе биха могли да отидат за здравеопазване или образование. Това са средства обаче, които могат да отидат за инфраструктура, за подкрепа на компаниите, за регионално развитие. Въздействието върху заетостта Трудно е то да се изчисли. Възоснова на предполагаемите загуби от данъчни приходи в държавите членки, една консервативна оценка би показала, че около милион и половина работни места е би могло да бъдат създадени с тези пари, които са загубени за държавната хазна. Естествено, разходите на правителствата не отиват пряко за създаване на работни места, но имайки предвид, че около 200 милиарда годишно се харчат в държавите членки за намеса на трудовия пазар, може да се предположи, че тези неполучени средства под формата на данъци са могли да имат сериозно въздействие. Те са могли, например, да се използват за мерки насочени към безработните, може да се предвидят, например, мерки за образование на тези хора, може да се предвидят политики за намеса на трудовите пазари. А що се отнася до по-широкото въздействие, доклада показва как съществуването на данъчни обежища подкопава производителността в частния и публичния сектор. Компаниите и дружествата изваждат пари от економиката без да допринасят за економическия растеж. Тук изхождаме от идеята, че свободните пазари се основават на идеята, че те са такива, че властва идеалната конкуренция. Трябва да споменем някои характеристики на данъчните убежища. Тайния характер, изкривяването на пазарната информация, т.е. вече не всеки разполага с идеалната, точната информация, за да може да се конкурира на равна нога с останалите. За инвеститорите данъчните обежища създават асиметричен риск, особено що се отнася до така нареченото данъчно бъдеще. Инвестициите, които те могат да предвидят, например, могат да бъдат по-низки и това да доведе до по-малка заетост. Въздействието на данъчните убежища е проучено и от една друга гледна точка. Изтичането на информация за тези данъчни убежища възлезе чисто количествено като сума на 35 милиарда. Тъй като знаете, че тези панамски документи разкриха информация за много различни лица. В много случаи офшорната дейност преди изтичането на тези документи беше тайна. И съответно онова, което се случи, може да намали печалбата на тези компании и съответно да намали възможностите за инвестиции и за економическо производство. Ако продължим със същата теза, можем да кажем, че използването на тези схеми за укриване на данъци е, е много по-широко. То включва, например, изпирането на пари, е, пари свързани с трафик на хора, подкупи, незаконна миграция, киберпрестъпност. Тези разкрития доведоха до там, че властите започнаха наказателно преследване в различни държави по света, включително в Европейския съюз. Нашето проучване показва връзката между финансовите престъпления и офшорните зони. Това е много важно, що се отнася до правоприлагането. Например, дружествата могат да използват офшорни е, дружества, за да финансират е, схеми за подкупи. Съответно, има служители, които са корумпирани някъде на някое място. Вероятността те да бъдат подведени под отговорност е малка и се стига до още по-голямо разширяване на корупционните практики. Документите от Панама могат да доведат до там, че компаниите да спрат да използват офшорки за подкупи. Данни от Европейския съюз за 2010 година получават, показват, че е имало около 250 хиляди случаи на подкупи, които са били обект на наказателно преследване в Европейския съюз. Според документите от Панама има около 35 000 случая, свързани с организирана престъпност и други видове престъпност голям брой държави членки са засегнати от гледна точка на прането на пари. Въздействието върху статуквото на панамските практики е не толкова голямо. Около 516 сигнала има за организирани престъпни групировки от източна Европа. Това е малка част от 36 000 престъпни групировки в Европейския съюз. Има над 800 сигнала или данни за дружества или лица, които мамят с ДДС. Има 116 сигнала или данни, свързани с операции които определяме като ислямски тероризъм. Това е 15% от годишно арестуваните лица, които са заподозрени за тероризъм в Европейския съюз. Европол още не е разследвал всички тези случаи и затова не е ясно каква е корелацията между различните данни. Освен това трябва да подчертаем, че данните може и да не са изчерпателни. There's a third Както казах, продължава следващия оратор, целта е да направим няколко препоръки. В самото начало трябва да подчертая, че много от тези препоръки вече са правени тук пред комисията. Ние искаме обаче малко да ги разширим. Първата препоръка, която искаме да направим е, че трябва да се гарантира защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности, когато има неплащане на данъци трябва да се защитават тези лица, това би било от голяма полза. Освен това, информацията, качеството на данните, които ще получаваме, ще се повишат, ако се защитят тези лица, иначе тази информация би останала тайна. На следващо място, още една полза от защитата на тези лица когато те знаят, че ги защитават и има възможност да бъдат наистина пощадени, те биха разкривали информация много по-охотно. Този въпрос естествено оказва сериозно въздействие и върху други сектори. На второ място, втора препоръка, трябва да се запази политическата неутралност, когато се прави определение за данъчно убежище. За да се насърчава по-доброто международно сътрудничество, би следвало да се определи кои юрисдикции могат да бъдат критикувани и кои юрисдикции могат да бъдат заклеймени и да влязат в черен списък. Смятаме, че Европейския съюз трябва да публикува сив списък, в който да се включат и европейски държави. Знаем, че има проект на такъв списък. На трето място смятаме, че трябва да се създадат списъци с регистрите на действителните собственици. По силата на директивата срещу изпирането на пари съществуват такива регистри. Освен това смятаме, че трябва да има наръчник на добри практики в тази връзка действителните собственици и тете регистри ще се основават естествено на споделянето на информация. Трябва да се дава информация и за миноритарните акционери. Знаем, че има спорове точно по този въпрос. Споровете са свързани с защитата на личните данни. Смятаме, че е много важно да се направи оценка на въздействието точно на, на тези регистри върху разкриването от страна на правоприлагащите органи. Четвъртата препоръка трябва да се развият препоръки, които могат да се използват за да се създадат и получат надежни и съпоставими данни относно обхвата на проблема – много е важно да има обществено достъпни надеждни данни, надежна информация. Комисията го каза още през 2015 година и тя започна с а, работа с Евростат, за да събира а, такава информация. Много е важно, естествено, да се подчертае разликата между събирането на данните за корпорациите и от друга страна събирането на данни за укриване на данъци или неплащане на данъци от страна на индивиди. Този тип събиране на информация може да се осъществява чрез различни институции. Например, може да има звена за финансово разузнаване на европейско ниво. Давам думата на колегата. Имаме още малко време. Виждате, има още три препоръки те са свързани с информация за прозрачността, за, за прането на пари, освен това насърчаване на пущеността и прозрачността в финансовия сектор в рамките на европейския семестър и накрая, но не на последно място по значение, да се окоръжават по-добрите стандарти за данъчно, добро данъчно управление. В обобщение, нека да кажа, че никак не беше лесно да придадем количествено измерение на всички тези мерки. Не беше лесно да оценим количествено въздействието на това, което се крие в документите от Панама върху европейския бюджет. Информацията е изключително раздробена и тя не дава цялостната картина. Въпреки всичко, можем да вярваме в голяма степен, че е, сме разбрали малко за мащаба на, на, на тези схеми и за мащаба на тяхното въздействие. Въздействието, мисля, че е значително, даже доста голямо. Дълго време ни отне и мисля, че ще отнеме още повече време, за да се а, стигне до същината на проблема, да се намери цялата истина. Ние просто разкрихме върха на айсберга, Останалото ще отнеме много дълго време, но има мерки, които могат да се предприемат още сега, за да се спре този път дейност. Благодаря на всички вас и естествено с удоволствие ще отговорим на въпроси, които може да имате. Благодаря, казва Фабио Демази. Благодаря за това, че спазихте времето, което ви беше отредено. Ясно е, че има голяма доза несигурност по отношение на тези данни. Вие казахте, че документите от Панама разкриха само част от е, офшорния бизнес, свързан с Мосък Фонсека – и казахте, че има сериозно въздействие върху инвестициите, заетостта, е, създаването на работни места. За мен е много интересна информацията, свързана с Европол и ислямския тероризъм. Това не трябва да го забравяме когато разглеждаме онова, което правят държавите членки, например по отношение на замразяването на, на банкови сметки. Добре е, че ни напомняте и за защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения. Доколкото знам, комисията точно по този въпрос не е направила необходимото. Сега ще дам думата на двамата докладчици по а, темата след това ще дам думата и на другите колеги депутати. Първо ще си изкаже господин Епе Кофот от групата на социалистите и демократите и след това Петър Езек е тук. Той ще се изкаже от името на Алде. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на учените за тяхното проучване. Мисля, че заключенията им са полезни Подкрепям ви в онова, което казахте неодавна. Това са данни, които приемаме под условие, естествено. 19 милиарда, извадка от 8 държави членки. Ако а, преекспонираме към 28 държави членки, ще видим за каква огромна сума става въпрос. Говорите за милиони и половина работни места. А, това е по-личната страна на проблема – Бих задал един въпрос във връзка с определението за данъчни обежища, тайни юрисдикции и така нататък. Офшорки, освен това. Вие казахте, цитирам, трябва да се запази политическа неутралност, що се отнася до определението на данъчните обежища. Ние знаем, че тези обежища са свързани с много посредници, Става дума за цяла непрозрачна мрежа, в която са замесени много дружества и така нататък. Кажете, моля, какви ключови показатели ние трябва да използваме от вашето поручване, за да определим какво точно представлява данешното убежище. Знам, че няма да е лесно да се отговори, но това ще е много ценно за нашия дебат. И на второ място, в тази връзка. Може ли да ни кажете какви са оптималните критерии за това какво представлява данъчното убежище? На второ място, в вашата оценка на 8-те държави членки, бихте ли казали какви са силните и слабите страни Какви са силните и слабите страни на тези 8 държави, които могат да окажат въздействие върху а, определянето на, на данъчните убежища? Отново казвам, силните и слабите страни. Благодаря. Много интересно беше онова, което казахте. Um, uh, Първият въпрос, който поставихте за дефиницията на данъчно убежище, ние правим разлика между данъчно убежище и офшорен финансов център. За данъчно убежище ние използваме дефиницията на ОССЕ. Там са включени три характеристики. Първата – дали прилагат неноминални данъци за лица, които не са а, постоянни жители. Дали има е, ефикасен обмен на информация с правителства и данъчни органи, дали имат или нямат данъчна прозрачност и дали предоставят информация на държавите по происход, за да могат да вземат нужните мерки. Разликата с офшорните финансови центрове, тук използваме дефиницията на МВФ, а именно, че те предоставят финансови услуги, които са непропорционални на мащабите на националните им економики. Що се отнася до оптималните критерии, втория ми въпрос, ще дам думата на колегите след малко да кажат нещо повече. Много по-лесно се измерва дейността на офшорните финансови центрове, тъй като се вижда, че има диспропорция с местната економика, отколкото да се определят данъчните обежища. По-трудно е да се види в каква степен има ефект ниското данъчно облагане. И дали може да се определи определен прак за данъчно убежище. По втория въпрос, тази извадка от 7 държави има влияние върху резултата от изследването. Тази извадка беше доста добра представителна извадка на държавите членки. С-28. Така че ние сме общо заето доволни от представителността на извадката. Получихме различен обем информация от тези държави. Някои от тях ни предоставиха доста висококачествена и богата информация, докато други не така че нашите разчети за ефекта върху бюджета се основават на научни изследвания върху тези седем държави, включени в извадката. И разбира се, има разлики в констатациите за отделните държави, което се отразява на резултата. Има някои слабости в извадката относно наличието на данни – не зная дали колегите могат да добавят нещо за силните и слабите страни, но според мен това бяха основните неща. Господин Беке, беше трудно. Ние видяхме каква е ситуацията в 8-те държави, включени в извадката. И разбира се, има различни силни и слаби страни, които може би са оказали влияние върху резултата, тъй като сценариите в отделните държави са различни. Например, докладването от страна на журналистите в Испания показаха, че мерките, предприяти от правителството за предоставяне на данъчна амнистия, са допринесли за връщането в страната на укрити пари защото тези движения на средствата са били видими, което оказа въздействие върху резултата от направените разчети. Благодаря ви. Преминавам към следващия съдокладчик. Не Питър ще а, говори. Той е на друго заседание. Вместо него ще говори Луи Мишел от АЛДЕ, който представлява и комисията. Искам да ви помоля, господин председател, да ми кажете в кой момент можем да получим този документ от проучването на френски. Разбира се, аз мога да го прочета на английски, но е добре да го имаме и на френски. Така че се надявам, че ще стане достояние на тези, които използват френски язик. Това е логистичен въпрос. Има малко по-точен въпрос, който искам да поставя. Аз внимателно се запознах с заключенията на проучването, но за да можем да ги използваме тези данни, базата данни, върху която стъпвате, може да породи известни съмнения. Ние знаем от панамските документи, че има схеми, които се прилагат. Голяма част от тези схеми обаче не са незаконни. Те може да са неморални, но не са незаконни. Затова въпросът ми е дали схемите, които сте проучили и които сте включили в изследването, са били всички незаконни и то явно незаконни схеми или пък сте имали предвид всички схеми или сте приложили един по-глобален подход. Дали е направено разграничение между законното и незаконното. Това е чисто технически въпрос. Няма скрит замисъл. Защото важното е всички да спазват закона и не искам вашите препоръки да се натъкнат на проблеми, свързани с правото. Това е много важно, за това вие направили сте оценка, емпирична оценка за схемите, които сте изследвали, което е довело до резултатите от изследването. Вторият ми въпрос – фискалната хармонизация в Европа и въвеждането на същите права същите правила за изчисляване на данъците, според вас възможно ли е? След Луксликс има непрекъснато увеличаване на случаи, които са констатирани, свързани с многонационални компании. Считате ли едно по-добро налагане на санкции плюс контрол ще доведе до прекратяване на избягването на плащане на данъци. И не трябва ли да се окаже по-силен натиск на държавите членки, що се отнася до данъчните убежища? Аз искам да поставя винаги тези въпроси, но не съм получил отговор. Може би вие ще направите изключение. Каква е разликата между дефиницията на избягване на данъците, оптимизация на данъчното облагане и данъчни измами. Защото има нюанси и се играе с тях. Дали изчисленията, които са направени, аз не съм убеден, че те отговарят непременно на реалностите. Зная, че не е лесно да се направят, но дали тези речети на пропуснатите ползи съществуват за цяла Европа. Аз зная, че вие сте се насочили към определен брой държави, но има ли организации, органи, има ли статистически данни, които да се отнасят за цяла Европа? Това според мен е важно. Аз лично имам някои съмнения, но искам да ви запитам как може да изчислите това. Вие говорите за милиони и половина несъздадени нови работни места. Вие казвате, че с 50 хиляди евро се създават едно работно място. Може би в обществения сектор да, но ако се инвестира всички средства за създаване на подобни работни места, ние ще навлезем в друга сфера, в политическа сфера. Това е по-технически въпрос. Благодаря, господин Мишел. Искам да кажа, че френски език е изключително важен, чудесен език и е напълно а, легитимно да се използва тук. За съжаление, а, проучването като цяло е, а, го има само на английски язик, а, макар че има документи, които са на френски. Господин Малан. Може би Дейвид е, да вземе думата първо, след това Майкъл. По въпроса за разграничението между избягване на данъчното облагане, отклоняването от данъчно облагане и ефекта върху а, бюджета. Ние сме включили и двете категории схеми в оценката, която сме направили възоснова на панамските документи. В една от държавите членки националната рамка предложи данни, която включва и двете схеми. Разликата между отклоняването и избягването на данъци не винаги се прави при извършването на оценка на ефекта от панамските документи върху държавите членки. Относно създаването на работни места, прав сте, Част от акцента за това трябва да се постави на месата на пазара на труда. Ние направихме една, едно сравнение и нашата оценка е консервативна. Нека да видя дали ще намерят страницата, на която е дадена информацията. Yes. Например, економическия растеж в Европа между 2005 и 2009 има близо 20% намаляване на безработните, разходите на пазара на труда, средствата, които са вложени там, намалява с финансовата криза. Виждаме, че броя на хората, които са без работа, нараства. В резултат разходите на държавите за мерки на пазара на труда нарастват. Има промяна през 2010. Там броя на безработните продължава да расте. В 2011 разходите за мерки на пазара на труда спадат в сравнение с 2010, а броя на безработните се стабилизира. Безработните се стабилизира. Последните данъчни приходи, според мен, загубените данъчни приходи можеше да позволи да се задържи на едно и също ниво на месата на пазара на труда около 470 хиляди европейци, които са загубили в този период работните места, може би ще да си ги запазят. Това е част от оценката, която сме направили за ефекта. За разходите на едно работно място ние сме отчитали данните за 28-те държави членки – в някои държави има по-високи стойности от е, тази, която ние сме посочили. Данните, които ние сме дали, считаме, че отговарят за всички държави членки средно. Дали ще има данни за всички държави от Европейския съюз? Ние обърнахме внимание само на тези, които са включени в е, извадката ние използвахме това, което е, е налично вече в публичното пространство. Председателят, съжалявам, трябва да бъдем малко по-експедитивни, защото изоставаме с времето. Съжалявам, аз до сега нямах председателското чукче, но сега вече разполагам с този инструмент, така че ще наваксаме. От името на НП давам думата на господин Ванден Кенделаре. Благодаря ви. Да, ще се опитам да говоря бързо. Искам да благодаря на нашите гости за извършеното а, проучване. Мисля, че се вижда ясно какъв е, е ефекта от подобни схеми, как влияе това на бюджетите на държавите членки. Надявам се, че констатациите ще могат да бъдат разпространени и хората да, разберат, че се предприемат мерки. Имам три конкретни въпроса. Първият. Във вашето изследване вие положително се отнасяте към приемането на общи стандарти за отчитане в повечето данъчни убежища. Но виждаме, че въпреки че се поемат официално някакви ангажименти от тяхна страна, няма практическо приложение. Въпросът ми е по какъв начин Европейския съюз може да гарантира ефикасното прилагане на законодателството. Вие говорихте също за лицемерната позиция и стандартите ФАТКА от страна на САЩ. Те не предоставят информацията, която се изисква от тях. По какъв начин Европейският съюз може да окаже натиск? Трябва ли Европейският съюз да създаде собствена система ФАТКА? как може да се гарантира прозрачността. Считате ли, че това е решението да има европейска фатка? E Каква да бъде формата, която да придобие подобна мярка от Европейския съюз? Ние считаме, че трябва да има някаква работна група на европейско ниво, дори европейско звено за финансово разузнаване, за да се подобри обмена на информацията и да има равноправно обменене на информация между звената за финансово разузнаване. По време на нашата работа ние установихме, че понякога има е, сътрудничество с обмена на информа... обмена на информация между държавите членки, но този обмен не е стандартизиран. Председателят чудесно. Колегата Коферати от групата на социалистите и демократите има думата. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря нашите гости за това, че са тук и допринасят за нашата работа. Успокоявам се от факта, че дори и те със своите проучвания са идентифицирали а, размерът на ресурсите, които всъщност а, не са получили държавите членки посредством тези практики. Сега въздействието е различно що се отнася до създаване на работни места. Сега ма, някои ще кажат, може да създаде толкова работни места, други друг брой работни места, но така или иначе това са огромни средства. Имаме криза, която е от години в Европа и можеха наистина да създадат положителни въздействия тези средства. Както знаете, имаме предложение на комисията за списък държави, които нарушават правилата. Наричаме ги данъчни убежища. Искат обаче това да са само трети страни от комисията. Аз обаче съм съгласен с предложението, което вие правите, да се включат в този списък и държави от Европейския съюз. Вашата помощ в този смисъл ще е много важна за нас. Исках да ви попитам също дали имате представа кои биха били някои от европейските държава, имайки предвид това, което се случва днес, които могат да бъдат включени в един такъв списък, евентуален. Във връзка с първия ми въпрос, искам да ви попитам също така какво мислите за санкциите. Защото се говори малко за санкциите, но ако има държава, следно с това, което казахте, която е данъчно убежище, как може да бъде наказана тази държава? Какви са инструментите, според вас, които най-ефикасно могат да се използват, за да се санкционира тази държава? Защото ако видим кой е в кавички грешника, а, а нищо не правим, то тогава какво правим? Нито економически понася някакви последствия, нито социални. Та какво е вашето становище за евентуални санкции? и за мен това е важно. grazie per la risposta. И ви благодаря за отговора предварително. Две минути и половина за отговора. Относно черен списък на Европейския съюз. В нашите препоръки ние считаме, че трябва да бъдат включени и на държавите от Европейския съюз, под каква форма. Тук може да има разлики. Не може да се представят нещата само в черно-бяло. Трябва да има по-нюансиран подход, тъй като има опити да се реши проблема в някои случаи, въпреки че се предприемат мерки, продължава съответната юрисдикция да действа а, като данъчно обежище. За това е необходимо да сме по-нюансирали. Ни трябва да се насърчи сътрудничеството в Европейския съюз. Дали трябва да се предприемат мерки, например, в панамските документи Обединеното кралство се посочва като данъчно убежище. Изисква се създаването на регистър на крайните собственици, на реалните собственици. Ние четаме, че трябва да се насърчи сътрудничеството и да се създаде един сив списък ОСР прави е, това от 2011 година. Има също и черен списък е, и може е, да заличава дадени юрисдикции. Европейския съюз също може да направи подобно нещо сам. Колегата Луке има думата. Благодаря, господин председател. Тук обикновено а, хората говорят а, много учтиво, но аз а, няма да се включа в тази категория, защото аз съм силно разочарован от това, което ни представихте тук, тъй като няма нищо ново. защото информацията, която ни предоставихте, може да се види и в печата. Аз нямам а, никаква представа как сте използвали базите данни и на какво се основават вашите економетрични подходи. Говорите за това как несъбраните милиарди са били могли да се използват за други цели – това беше представено в макроекономически план. Вие сте изразили своето мнение, но всички факти, които изложихте, са ни познати отдавна. ние не можем да разберем каква е била методологията, която сте приложили, за да се стигне до резултата, който ни представихте. Не знае дали се струва да се превежда на други езици. Аз лично не научих нищо ново. Мисля, че сега би било справедливо да дадем възможност на авторите на изследването да кажат а, а, какво е мнението им по тази критика. Ако желаете, имате думата. Съжалявам, че не считате, че нашето изследване ви е дало това, което ви е било необходимо, но ние сме направили нужното, за да видим какъв е ефекта върху бюджета, върху економиката от панамските документи. Ние направихме количествен разчет за това, какви са загубите. Знае, че има изследвания в тази сфера, но ние не намерихме кой знае какво в държавите, които бяха в извадката. Ние все пак получихме информация, която все още не беше публично достояние. Относно економическия ефект, ние сме използвали заетостта като показател, за да видим какъв е по-широкия ефект, обхвата на проучването ни, нито пък средствата, с които разполагахме, позволяваха да се направи много задълбочен анализ на ситуацията в целия Европейския съюз. Ние използвахме само това, което смятахме, че е ефекта от панамските документи върху заетостта. И последиците от схемите, които са използвани и бяха разкрити чрез панамските документи. Ние направихме разчетите и се опитахме да запълним липсващи данни. В много отношения ние допълнихме направеното до тук. Ние използвахме подходите, които са познати Целта не беше непременно да се излезе с е, нещо, което непременно не знаете. Да, следващия колега е много любезен и мисля, че той няма да е, счете, че тези препоръки нямат смисъл. Не зная кой ще говори от името на Алде. Господин Мишел вече се изказа като са докладчик и ако Алди не възразяват, ще дам думата на Гуе и давам думата на Мат Карти. Благодаря, благодаря за представането. On... Имаме становище по различни части от доклада и смятаме, че докладът е много важен. Идеята е да се обясни на гражданите на Европа какви са част от разходите, какви са, извинете, загубите от всички тези схеми от панамските досиета. Един от начините е всъщност да се покаже как това уврежда националната економика. И мисля, че част от нас знаят на какво възлиза тези загуби, гражданите не знаят. И е важно да покажем политически и економическите загуби в резултат от тези практики. Първо, онзи раздел от доклада, който е свързан с законосообразни и незакообразни причини за използване на фиктивни фирми. Голямата част от примерите тук говорят за легитимни такива фиктивни фирми, а всъщност става дума за избягване на данъчно облагане. Може ли да ни обясните, дали сте видели как такива фиктивни фирми могат да се използват законно, а не за укриване на данъци? След това въздействието върху финансовите престъпления и панамските досиета. Какви данни са нужни, за да се види какъв е размера на тези финансови измами. И още два кратки въпроса и ако може кратки отговора. Споменахте също така, че информацията, която идва от държавите членки е различна. Някои са по-подробни, други не кои не са ви предоставили информация, която би била полезна, а не са ви дали толкова полезна информация. След това данъчните убежища. Споменахте някакво определение. Кои държави членки според вас биха попаднали в това определение на, данъчни, на данъчно убежище? Um, ще дам думата на Дейвид и на Майк и аз последен. Um, so що се отнася до законосообразното използване на фиктивни фирми. Не мога да дам пълен списък на такива. Може да създадете дружество, законно, офшорно. Всъщност това, което определя законно или не, какви са каналите за преместване и прехвърляне на печалби – ние проследяваме дали новото дружество, което е създадено за прехвърляне, използва тези думи за финансиране на задлъжнялост или по някакъв начин да намалява в друга юрисдикция своите доходи или да плаща по-низки данъци там. Трябваше всъщност да се занимаем с въздействието върху бюджетите, така че не сме се занимавали толкова с въпроса, който зададохте. А, да, що се отнася до данните, които са необходими, за да видим а, какво е въздействието, на първо място трябва да кажа, че е много важно да видим изпирането на пари. Трудно е да се види какъв е размера, тъй като е неясно а, положението. Много от случаите дори въобще не са установени. И в крайна сметка човек зависи винаги от данните, които са дошли от вече установени случаи. Първо има събиране на данни, има след това следствени действия, ако това е необходимо, и нещата влизат след това в съд. Тези 250 е, случая с изпиране на пари в Съюза. Трудно е да свържем тези случаи с панамските досиета, защото това беше преди година. А тези дела, които текат в момента, ще продължат още доста години. Така че по-нататък бъдеще ще напаснем пак данните с цифрите. Благодаря. Съвсем накратко, в отговор на третия въпрос, кои държави не са предоставили данни? Имаме данни и част от информацията е дошла от всички държави членки. Пак казвам, различни видове данни получихме. Не получихме а, ясни цифри от а, националните органи за това какви са загубите при данъчния сбор. Имаме добра информация от Германия, от някои други държави, но не всичко е предоставено в твърди количествени показатели. Благодаря. Благодаря, Свен Гиголд. Yeah, danke, ähm, Благодаря. Ще задам въпрос хода на този господин Луке, макар че не с неговия тон. Как точно изчислихте, т.е. на базата на какви данни изчислихте тези цифри, с които излизате сега? Може ли да бъдете по-конкретни? Да ни обясните методологията, иконометричния подход. Различна е вашата методология от другите проучвания и до каква степен е различна? Ако отговорите по-кратко, колегата може да зададе допълнителен въпрос, за да доизясни. Имате няколко минути за отговор. Да, може би аз ще започна. Два метода Първият е емпиричен, т.е. обърнахме се към държавите членки, поискахме информация, а втория е иконометричен. Т.е. комбинация на, от два метода. Що се отнася до емпиричната част – поискахме от националните органи да ни кажат каква според тях е загубата. Казахме, че някои държавите не искат да излязат с такива а, цифри, Тоест, направихме така, обобщихме на базата на данни, които получихме от държави членки, които са конкретни, за държавите, където няма такава информация или не е подадена. Тоест, направихме прогнозни изчисления за всички държави. Що се отнася до економетричния модел, Той почива на базата данни Орбис. Един човек, който върши много работа за вашата комисия, работи по него. Гледахме две извадки. Случаи, в които е имало връзки и в други случаи с фирми, в които не е имало такива връзки. Като правим сравнение с двете извадки, между двете извадки стигаме до този модел за прогнозни данни, за печалбите, данъците, които се плащат по тези печалби, и изобщо сумите, които са били част от такива сенчести схеми. Може да ви дадем информация и за това какво а, сме направили чисто емпирично, как сме събрали данните, интервютата, анкетните карти към държавите членки и след това може да ви говорим за економетричния модел. Това не е записан в доклада. Не знам дали някой от колегите не иска да добави нещо. И така, благодаря ви че, за това, че ще ни изпратите допълнителна информация за негометричния модел. Ако ви разбирам правилно, сте събрали данни от националните органи за това какви смятат, че са загубите от данъчни сборове, които идват от различни дефиниции, различни методологии и всичко това сте го агрегирали към данните, които ни предоставихте. Това не е ли странна наука? Um, we had no other way. Няма друг начин, по който да се подходи. Някои от държавите не бяха излезли с прогнозни стойности, затова на базата на информация от държавите, които предоставиха прогнозни стойности, ние обобщихме. Освен това, ние разгледахме 8 държави, както казах, от 28. И задачата ни беше да се направи някаква обща прогнозна а, сума, информация. Нямаше как иначе да стигнем до 28, ако не агрегираме. Добре, хубаво, но тези 8 държави, които са основата, са използвали различни методологии. В проучването не виждам какви методологии са използвали тези държави, може ли да ни дадете методологията и за тези 8 държави? Как те са стигнали до цифрите, които са ви изпратили? Колегата Кима, така че предполагам, че Да, няма много емпирични данни, има различни методологии. Това е критика, която е отправена и към самите държави членки. И наша работа тук е да преодолеем точно този недостиг на данни. Парламента може да направи оценка на данните, може би не ни е работа, но ако искате, може да се вгледате по-нататък. Следващия оратор е Дейвид Кобърн от СПД. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря. Ще ужасе господин Гиголд. Обаче съм съгласен с него. Методологията ви е толкова неясна и ненаучна, е все едно сте сложили две неща, които нямат нищо общо. Много държави трябва да се опазят от социалистическите си правителства, които искат да им заграбят парите. Деното кралство, вие казвате, е данъчно убежище. Ние не сме данъчно убежище. Ние сме привлекателно място за инвеститори. Имаме свободно предприемачество, ниски данъци, зачитаме средствата на всеки един човек и средствата на дружеството. Това не е бюрократично чудовище, което да изпива кръвта на гражданите и на пенсионерите или нещо като буржуазна кавалерия на Съюза. Или както правят социалистическите правителства. Колкото по-низки са данъците, толкова повече хора ще плащат данъци. Ужасен съм, че се представя тази бюрократична харта тук пред нас. Нужен е твърд Брексит. И то сега. Ужасен съм. Очакваше се да има общ пазар. Обещаваше ни се свободна търговия. За това ставаше дума. Великобритания никога не се е съгласявала да бъде разглеждана под лупа бюрократи и те да им гледат банъчните сметки. Така не се прави при нас и се надявам след Брексит други народи да сметнат като нас, че трябва да излязат. Благодаря на оратора за много дълновидните прозрения в социализма. Може да има различни становища. Може би ще дам думата на нашите автори. Мога да отговоря на два въпроса, не мога на другите да отговарям. Мога в, на четири очи, но тук пред този форум на останалите въпроси няма да отговарям. Нашата методология не е абсурдна. Няма альтернатива. Обръщаме се винаги първо е, за информация към националните власти, за да видим какъв е размела на проблема. Тоест, предоставени за информация, говорим с хората. Няма альтернативен начин да работим. Използвахме, както казах, и иконометричен модел, което означава, че там с никого не се говори. Но методологията първо е да се съберат данни от заинтересовани страни, национални органи, да ни се даде информация и смятам, че това е единствения начин, по който можем да направим такива проучвания. Не сме казвали, че Обединеното кралство е данъчно убежище. Казахме, че се описва или го описват като данъчно убежище други, а не ние това е други ми отговор. За другите въпроси не мога да ги коментирам. Right. I may add to this. Да, и аз мога да добавя тук нещо. Част от това, което казахте, е свързано с опасността от финансиране на ислямския тероризъм. Мисля, че голяма част от британските граждани също ще проявят голям интерес да, в борбата срещу ислямския тероризъм и сигурността. Само да кажа нещо – няма никакво значение. Прехвърлянето на средства към, в ислямските банки си върви от години. Това са глупости, това е извинение просто за да се бъркате в работата на хората и това не е вярно. Това е просто начин, една банкротирала Европа, банкротирали социалистически държави да заграбват пари. Нека да си кажем нещата в очите. Нищо общо няма с тероризма. Сигурността по друг начин може да се гарантира. Не така се прави. Всички знаят, че това са това е пушек просто. От ЕНФ никой не е пожелал да вземе думата, така ли е? Няма протести, значи няма оратори. Последният оратор в този списък е Роберта Мецола от ЕНП. Благодаря и аз искам да благодаря на нашите автори за тяхната работа. Борбата срещу всички тези феномени както и поясненията, които ни дадоха. Силно се надявам, че работата на нашата комисия и нейните заключения ще стигнат до препоръки. И Европа никога няма да се изправя пред е, такава парализа, каквато, например, се наблюдава в моята страна. Аз съм малтийка и трябва да кажа, че не ми е лесно да ви кажа какво се случи последната седмица в Малта и накрая ще задам и няколко въпроса. Надявам се да се опитате да ми отговорите. Така, защо се срещаме тук? Панамските досиета, говорят а, за злоупотреба, измами, изданъци, дори на най-високо ниво в моята страна. Едно социалистическо правителство, което след година протести по улиците, скандали и така нататък, бившият министр на енергетиката и премьера и не, шеф на неговия кабинет, се оказа, че са създали танни финансови операции на, в Панама и на британските а, вир, а, Виржински острови. След това нашия премьер или неговата съпруга явно също са имали фирма в Панама. И това, тези твърдения, са, че са дошли милиони средства от дружества, които се контролират от Азербайджан или семейството, което управлява Азербайджан. Моя премьер явно заради това не предприя никакви мерки след тези констатации от миналата година. И сега полицията за момента изобщо не си е и помислила да разследва тези твърдения, свързани с политически лица, нито пък да е, даде на съд у нези, които участват. Ръководителите на полицията се назначават от премиера в моята страна и вече имаме пети шеф на полицията за 4 години. Нека да ви кажа какъв е размера на социалната криза. Тази сутрин Вестниците в Малта каза, пишат, че преди година нашето звено, което се бори срещу прането на пари, е препоръчало на полицията да предприеме мерки срещу шефа на кабинета на премиера. Но това не е станало. Причините са ясни, не са се обърнали и към Европол. Доста е болезнено, особено когато страната ми в момента е председател на ротационното председателство. И така в заключение, нека да задам няколко въпроса. В своя отговор на колегата Ванден Киндерларе говорихте за това, как може да се даде на европейски орган възможност да разследва, ако държавата членка не си сътрудничи с него. Как да предотвратим това, което се случва в държава членка на Съюза и как може това да не се повтаря в бъдеще. В крайна сметка, мога да кажа съвсем накратко, защо се създаде тази комисия, тя е за да може хората по Европа, когато гледат към нас, да очакват указания, когато националните власти не могат да се преборят с такива престъпни деяния. Благодаря invited to reply for... Имате правото да отговорите. Две минути получавате. Благодаря за въпроса. Какво може да се направи на ниво ЕС относно правомощията за разследване? До известна степен това е извън приложното поле на нашето поручване, но в хода на нашата работа решихме, че е добре да има нещо като звено за разследване. Под каква форма точно ще е то, не знаем, но то може да подкрепи Малтийското звено. Друга мярка, знаете, за новата Европейска прокуратура. Ние препоръчваме да се обвържат по-добре правата, правилата за прозрачност и правилата за справяне с данъчните измами. Мисля, че това може да бъде ефикасен инструмент в борбата срещу този феномен. Благодаря. Никой не е заявил желание да се изкаже в допълнение към онези, които предварително са се записали. Отлично се справяме с времето. Искам да благодаря на учените. Ще продължим да разговаряме относно проблемите, свързани с данните. Благодаря ви за положените усилия. Сега ние ще трябва да прехвърлим вашите заключения и да ги облечем в конкретни политически действия. Втората работна група ще разгледа въпросите, които спомена госпожа Мецола. Какви действия трябва да предприемат държавите членки, действия с правен характер? Благодаря. So while our speakers um, are preparing... Докато новите оратори се подготвят, нека да представя втората работна група отговорности на държавите членки на ЕС по отношение на приложимото право на ЕС и или пропуските в законодателството на ЕС. Първо ще видим една презентация посветена на предварителния преглед на изпълнението от компетентните административни и съдебни органи, що се отнася до разследването на случаите на данъчни измами, избягване на данъци, отклонение от данъчно облагане и изпиране на пари. Второто проучване ще говори за сътрудничеството в областта на тези феномени, които обсъждаме. Мисля, че колегата каза, искаше да вземе отношение по казаното преди малко. Той обаче не може да присъства. Извинявам се за това, че не му дадох думата. И така, следващото проучване се основава на един въпросник, изпратен към държавите членки. В тези въпросници е имало въпроси, свързано с, свързани с различните видове престъпления, с разпределението на задачите за разкриване на тези престъпления и така нататък. Националните делегации и техните отговори могат да бъдат видяни на страницата на комисията Пана. Сега ще дам думата на нашите оратори. Госпожа Шер, ако не се лъжа, Мишел. Благодаря. Искам да се извиня от името на Стефан Рейнолдс, който е, отговаря за това поручване. Жена му ще роди всеки момент така че той не може да присъства. Основателна причина за отсъствие, казва председателя. Ще ви представим това проучване. Аз и Елюди ще положим всички усилия да отговорим и на вашите въпроси. Ако не успеем да отговорим, ще ги дадем на Стефан. Той по-късно може да отговори по-подробно. И така, как стоят нещата с това проучване? Става дума за един анализ, изготвен от съответното звено от службата на ЕПА за парламентарни проучвания. Целта е да се разгледат възможностите и структурите за разследването на данъчни измами, избягване на данъци, отклонение от данъчно облагане и изпиране на пари. Това е общо взето и заглавието. Проучването е публикувано, ще бъде публикувано на 7 юли в края на Страсбургската сесия. Анализа се основава на един въпросник, изпратен от господин Ланген, председателя на комисията, до всички държави членки и съответните органи. Няколко думи за нашия екип. Беше създаден вътрешен екип за тази публикация. Стефан Рено, основният автор, отговаря за основния анализ. В допълнение към Стефан, трябва да спомена госпожа Лоди Тирион, която ще говори след мен. Тя ще говори за съпоставителния правен анализ на различните закони и за различните подзаконови разпоредби, свързани с правенето с прането на пари и неплащането на данъци. Аз ще говоря за различните звена за справяне с финансови престъпления и в доклада отговарям за тази информация. Морис Амелер отговаря за статистическите данни. И накрая искам да спомена професор Бригите Унгер от университета на Утрехт. Не сте виждали в рамките на едно друго проучване. Няколко думи за въпроса, който изпратихме на държавите членки. Като цяло, във въпросника се иска информация за а, правното определение а, на неплащането на данъци и обхвата на този проблем. Пита се, освен това, как се координира работата между компетентните органи. Освен това, се включва и информация за системата на санкции по отношение на данъчните закононарушения. Освен това, се иска информация за различните проблеми, за дейностите на националните надзорни органи. Иска се информация за различните дружества, за санкционираните закононарушения, за самите глоби и санкции. И накрая иска се информация за разследванията, свързани с документите от Панама и така наречените изтичания на информация, свързани с Бахамските острови. По отношение на методологията, анализа на количествените и качествените данни се основава на отговорите на държавите членки. Освен това, в допълнение към отговорите, информацията се получава и от различни доклади на правителствата. Отговорите, които са получени от държавите членки, както вече казах, са е, публично достъпни. Виждате как изглежда екрана. Това е веб страницата на парламентарната комисия ПАНА. Председателя моли държавите членки да използват е, реда на задаването на въпросите, когато дават своите отговори. Освен това, той моли за по-подробна информация. Тя трябва да се дава в приложение, като за приложенията няма ограничения в броя на страниците. Крайният срок за отговорите беше 15 януари. Първото заключение е, че нито една държава членка не успя да спази крайния срок. Това е разбираемо. Беше казано на Стефан Рейнолдс в неофициални разговори, че събирането на съответната информация отнема много време и крайният срок е бил много кратък. При създаването на комисията ПАНА този срок не беше удължен. В крайна сметка 5 отговора дойдоха през януари, 15 през февруари, 4 през март и 2 през април. Очакваме още 3 отговора. По-настоящем отговора на Унгария е обект на междуведомствени консултации. Това ни каза постоянното представителство. Нямаме крайна дата за представянето на отговора. Испания и Дания са ни обещали доклад, но нямаме крайна дата за неговото получаване. От Малта нямаме информация. В заключение, това малко поточе информация доста бавно по своя характер обяснява защо толкова се забавихме. Мисля си, че тъй като крайният срок за публикацията е 7 юли, ще успеем в крайна сметка да анализираме информацията и евродепутатите ще могат да разгледат цялата информация и заключенията преди да имат възможност да внесат изменения. Знаете, че крайният срок за проекто доклада е декември 2017 година. Отговорите на държавите членки могат да се разпределят в три категории. На първо място минимални отговори и отговори, които не отговарят на очакванията. Например, там се включват много или ограничен брой статистически данни и ограничен анализ. Една четвърт от отговорите отговарят на това описание. Люксембург е в тази група. На второ място, мнозинството от отговорите са задоволителни. Какво имаме предвид, като казваме задоволителни? Има е, добър анализ и достатъчно данни, макар че има значителни пропуски. Тук се включват редица държави от източна и южна Европа, но и Германия, е, чийто принос в началото беше или поне изглеждаше много добър, но на някои места е неясен. Има някои отговори, които са с много данни, но не описват добре правната система. И накрая И накрая един малък брой отговори са надхвърлили очакванията. Те дават подробни отговори по всички въпроси. Тук трябва да спомена Холандия, Швеция и Финландия. Като цяло, редица държави членки, включително Великобритания, откликнаха с ентусиазъм на нашето искане за информация. Има една друга група държави членки, които направиха точно обратното и отговориха просто като а, отмятане на а, задачата. Но не дадоха нищо интересно като информация. Ще работим с информацията, която сме получили така или иначе ще има възможност държавите членки да допълват информацията, която са ни дали и ще има възможността да проверяват дали информацията, която са дали е правилна. Нашето проучване вече показва, че съпоставителният анализ ще е много труден. Отговорите на държавите членки са много различни като формат, като дължина, като степен на предоставената информация, като достъпност на предоставената информация. Много често отговорите не са написани ясно и Кохерентността на отделните елементи в доклада не е нещо, с което те могат да се похвалят. Сега ще дам думата на Елоди и за някои други бележки. Благодаря. Искам да кажа няколко думи за първоначалните ни заключения. Ние правим оценка на националното законодателство, що се отнася до данъчните измами, избягването на данъци, неплащането. Правим разлика, разглеждаме административните нарушения и нарушенията с наказателен характер. Всички дали отговори, дават информация за правните дефиниции на пране на пари, на данъчни измами. Те се основават на европейските директиви. Всички държави членки смятат, че прането на пари е престъпление. Много дефиниции отговарят на международните или на европейските такива. Има положителна връзка между нашите заключения и проучването на комисията относно прането на пари, представено през декември миналата година. Що се отнася до а, неплащането на данъци, някои държави членки имат законодателство, но законодателството не е конкретно. То е по-общо по своя характер и анализа се затруднява съответно. Как се борят те с този феномен? Чрез административни и наказателни санкции. Избягването на данъци или неплащането на данъци се разглежда като законно действие и само няколко държави членки имат мерки, и смята, че това е дейност, която се използва за намаляване на данъчната тежест. Ние смятаме, че е по-добре да се дефинира по-точно феномена избягване на данъци и укриване на данъци, за да е ясно в крайна сметка и какви трябва да бъдат мерките. Всички държави членки обясняват, освен това, какви са а, системите за събиране на данъци. В а, редица случаи, които разгледаме, а, има информация за а, данъчните приходи, за санкциите, които се налагат във връзка с неплащането на данъци, за възстановяването на, на средства и на активи. Много държави членки говорят за дейността на звената за финансово разузнаване. Всички държави членки обясняват как тези звена събират информация и как я анализират. Държавите членки дават и конкретна информация за конкретни случаи. Обясняват как звената за финансово разузнаване работят в сътрудничество с други правителствени органи или международни органи, за да се споделя информация. Получаваме информация за това след какво се прави е, след като се анализират подозрителни транзакции и как се прехвърля информацията на съответните органи. Забелязваме, че е, в е, много случаи информацията се дава на прокуратурата за допълнително разследване. Процеса често приключва с публикуване на административни санкции е, от страна на данъчната администрация или пък е, чрез е, наказателно преследване за по-сериозни престъпления. В допълнение към всичко това, някои държави членки дават информация и за количествената страна на, на, на проблема. Nonetheless, we have decent figures overall. Е, мисля, че разполагаме с достатъчно информация а, и можем да заключим, че проблемите, за които говорим, намират своето ефективно решение. Много държави членки обаче не могат да се справят с престъпленията, извършени в офшорни зони, тъй като има ограничения на юрисдикцията, на, на компетенциите, които те имат. Редица държави споменават за трудности, свързани с ДДС измамите, с така наречените верижни ДДС измами. Този тип измами могат да бъдат разследвани по-добре на европейско ниво. Има ясен проблем, той е в трансграничен план и съответно трябва да се действа на ниво Европейски съюз. Казва се, освен това, от много държави членки, че точно в тази област би било добре да се намеси Европейската прокуратура, тъй като са замесени и престъпни групировки. Overall, we have relatively decent data. Някои от отговорите са много цялостни, но доста от представените а, материали не отговарят на изискванията ни. Това, което се наблюдава, че има съществени разлики в съдебните системи. Има различен национален подход или стратегии по данъчното облагане и целите, свързани с него. От една страна наблюдаваме по-наказателни и правни системи, които налагат строги санкции, за да може да действат разобеждаващо. От друга страна има обеждаващи системи, които насърчават плащането на данъци. Има разлика между държави членки, където има по-добри данъчни политики и останалите. Подхода към прозрачността също, също варира в голяма степен. Зависи от административната култура и има разлика между севера и юга. Северните държави отделят значителни ресурси за изготвянето на национални доклади, за дейността, които обхващат данъчното облагане, данъчните престъпления. В южните държави няма подобна степен на прозрачност, поне не се публикува тази информация така явно. Държавите членки отговориха много различно на въпроси, свързани с документите от Панама а, и изтичането на информация от Бахамските острови. Някои имат по-легалистичен подход, разглеждат случаи САП юдиси. Информацията не се съобщава. Става дума за малко на брой държави членки. Други държави членки не ни информираха, защото анализът е, все още е в ход. Но има и такива държави членки, които дадоха пълен отговор а, е, на това, което се прави до момента, това, което е в ход а, е, по а, тези панамски документи. А, и а, това ще бъде представено особено то се отнася до действията по панамските документи. Обединеното кралство, Нидерландия, Германия и Франция представиха най-детална информация. Изглежда, че большинството от държавите членки не осигуряват достатъчна информация по панамските документи по съображение, че се извършва разследване четем а, в отговорите често, че е твърде рано да се каже нещо повече. Някои а, отговори посочват, а, че вече са били в а, тяхното полизрение доста от случаите, които се визират в панамските документи. Други държави се оплакват от това, че нямат а, достатъчно а, достъп до информацията, която беше предоставена от Организацията на разследващите журналисти. Част от информацията на практика е неизползваема под панамските документи. Не мога да кажа дали повечето от случаите, свързани с панамските документи се отнасят по-скоро до отделни лица или до корпорации. Е, изглежда обаче, че става дума по-скоро за частни лица. В допълнение на аналитичната ни работа, що се отнася до представената информация и ние решихме да сведем всичко, което събрахме като информация до някои основни послания. Ние изготвяме по един фиш за държава членка. Целта е да се хармонизира информацията на базата на получените данни и да се опрости. Този слайд а, а, ви дава един пример с Финландия. Информацията, която а, е включена в а, тази таблица, изцяло а, е в а, базирана на информацията, предоставена от държавата членка. Всякакви грешки ще бъдат проверени и тази информация ще бъде върната в държавата членка, за да бъде направена такава проверка на фактите. Това е също възможност тя да представи допълнителна информация. След като се направи предварителен анализ и след като се финализира проекта, ще има контрол върху качеството. Първо, експертната група на Европейската комисия по изпирането на пари и финансирането на тероризма ще бъдат консултирани, за да видим дали имат някакви забележки. Както каза и колегата преди мен, ще имаме и външен анализатор, господин Бюрген от университета в Утрехт, която ръководи проект от 2013 година за економическата и правна ефикасност на мерките за борба срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Ние направихме актуализация в тази област през месец март. Беше публикувана документа. Благодаря ви много за вниманието. Очакваме вашите въпроси, на които ще се опитаме да дадем отговор. Благодаря ви много. Желая всичко най-добро на вашия колега и на бъдещото му семейство. Преминаваме към втората презентация на доктора Мичели и след това ще имаме обмен на информация с колегите от комисията. господина Мичели, той е от Международния център за сравнителна криминология от Канада. Той ще представи проучване борба с данъчните престъпления и сътрудничество между звената за финансово разузнаване. Той ще говори за сътрудничеството между тези звена ще бъде направен сравнителен анализ на звената за финансово разузнаване и методите, които прилагат за международно сътрудничество. Франция и Обединеното кралство са включени. Една държава с съществен финансов сектор, като Швейцария. Също Канада е включена. Целта е да се види какви методи се прилагат от звената за финансово разузнаване за борба с данъчните престъпления. Ще дам думата сега на доктора Мичели с около... Uh, so first uh, Ms. and then uh... Първо госпожа Шерер, и след това ще бъде господин Амичели. Аз съм Шера и съм от звеното на Европейския парламент за парламентарни проучвания. Ние направихме проучването през март, две части. Представяме правната рамка на Европейския съюз и също сравняваме четири звена за финансово разузнаване в Обединеното кралство, Франция, Швейцария и Канада. Свената за финансово разузнаване извършват анализ и разпространение на финансова информация. Те са структурите, които получават е, информация и я предоставят на отговорните фактори. Това са финансови институции, е, различни доставчици на финансови услуги, агенции и е, други лица, както физически, така и юридически. Ако има подозрение, че става дума за изпиране на пари, се събира информация, тя се анализира и, ако е необходимо, предава информацията за допълнително разследване на компетентните органи. Относно рамката на Европейския съюз ще говоря за текущото състояние. Ние направихме картографиране на тези звена, извършено от Европейската комисия и съответният координационно звено. Извършва се анализ на събраната информация. Бяха констатирани три основни предизвикателства. Първо на национално равнище е сътрудничеството между звената за финансово разузнаване и данъчните органи не е най-оптимално. Има някои ограничения в тази сфера. Определено има какво да се подобри. И това може да стане чрез меморандуми за разбирателство или споразумение на национално равнище, за да се назърчи обмена на информация, да се избегне дублирането на работата и да се използва в максимална степен наличната експертна помощ. Също доста от тези звена изразяват безпокойство, че няма регистри за банковите депозити и за крайните собственици, защото няма подобно задължение. Що се отнася до информацията за крайните собственици, Съгласно четвъртата директива, предвиденото там за сега не е изпълнено изцяло. Те имат три месеца да транспонират тази разпоредба. Трето, що се отнася до сътрудничеството между звената за финансово разузнаване на европейско равнище, има различно отношение към криминализирането на случаите на пране на пари, което води и до пречки в обмена на информация. Има случаи на отказ на информация, когато съответния случай не е криминализиран по същия начин в страната, която е замолена да предостави информация. Въпреки тези предизвикателства, трябва да отбележим, че някои разпоредби от четвъртата директива за срещу изпирането на пари, която трябва да се транспонира през юни тази година, ще доведе до подобряване на положението, тъй като ще се подобри срока за сътрудничество. Звената ще могат е, проактивно да се насочват към банки и финансови институции, искайки информация от тях. Освен това се посочва, че разликите между националните различия в дефинициите на данъчните престъпления не трябва да са пречка за обмена на информация между тях. Освен това, звената трябва да предоставят информация до други държави членки, ако тази информация има отношение към съответната държава. Освен това, те трябва да използват всички правомощия, за да изпълнят искането. Разбира се, трябва да се види дали тези разпоредби ще бъдат правилно транспонирани и ще се прилагат от държавите членки. Що се отнася до общата рамка на Съюза, и това е в заключение, трябва да кажем, че комисията направи предложение за директива през месец декември. Целта е да се подобри хармонизацията и сътрудничеството в Европейския съюз, свързано с изпирането на пари. Сега Антонио Мичели ще има думата, за да представи представен изследването, включващо четирите държави, които вече бяха споменати и ще кажа какви са пречките пред тях. Благодаря. Удоволствие да съм тук. Летях през нощта. Тежък ми бе полета, но се радвам, че съм тук. С двама други колеги изготвих това изследване за ролята на тези звена за финансово разузнаване. За... Те работят по така наречените мръсни пари и се занимахме също с данъчните престъпления. И така, първо, ще започна с исторически данни, за да ви обясня каква е ролята на тези звена за финансово разузнаване – Както бе споменато, тези звена са основните национални институции, които се борят срещу мръсните пари. Ако искаме да разберем тяхната роля и въпросите, пред които са изправени, трябва да разберем, що е то мръсни пари. Първата директива е от 1991. Последната бе прията преди няколко години. Какво означава мръсни пари по тези директиви? Определението се разви много. В началото това бяха пари от наркозделки. Сега мръсни пари са парите свързани с незаконни финансови потоци. От е, дрога до финансиране на тероризъм, корупция, избягване на данъчно облагане и така нататък. Това е промяната. И с това се занимават тези звена за финансово разузнаване. Както знаете, изпирането на пари е зависимо престъпление. Защо зависимо? Защото зависи от предишно престъпление, от което се изпират парите. Т.е. нужни са мръсни пари, за да бъдат изпрани. Initially, the Financial Intelligence Unit were designed to fight against the... Тези звена както казах, бяха създадени за да се борят срещу наркоприходите, а сега те са основен център за информация, свързани с престъпления, свързани дори с тероризма, т.е. всякакви видове незаконни финансови потоци. Голяма разлика в сравнение с началото. От тази гледна точка включването на, укриването на данъци е голяма промяна. Исторически погледнато, от началото на 90-те години е, имаше изключване на данъчни въпроси. Даже понякога го наричаха селективна толерантност някой е, към такъв тип престъпления. Значи, първо имаме такова разширяване на обхвата и вече виждаме края на така наречената селективна толерантност. Няма вече толерантност към данъчните престъпления. И след това включването на данъчните престъпления променя логиката на финансовите разследвания, разузнаването, защото логиката обикновено там е да се проследят е, незаконните потоци, но при избягването или укриването на данъци нещата са различни, защото може да, е, да са законно добити тези средства, но начина е, по който след това се борави с тях, за да не се платят данъци, става незаконен. Ето това е голямата разлика в сравнение с прането на пари. Трябва да се съсредоточиш и върху а, происхода на парите, но и след това къде отиват парите. Тази промяна настъпи още когато включихме финансирането на тероризъм в тяхната дейност. Това беше 2001-2002. Отново следи се и происхода и къде отиват парите. Нека да спомена въздействието на терори... финансирането на тероризма. Знаем, че финансирането на тероризма оказва огромно въздействие върху целия апарат за изпиране на пари. Що се отнася обаче до финансовото разузнаване, там нещата са неясни малко. Някои казват, че е, в името на финансирането на тероризма тези звена са получили много средства, нови правомощия, човешки ресурси. As a major leverage effect against financial... Тоест има лостов ефект при борбата. Това е един от аргументите. Някои казват, че това е полезно, тъй като ето има сега средства, хора, които са набрани с друга цел, но ще се използват и при данъчните престъпления. Всички ресурси обаче като че ли са монополизирани върху една тема. Това е приоритет – финансирането на тероризма, което е за сметка на други мисии, като например данъчните престъпления. Не правя сравнение между значимостта на отделните видове финансови престъпления, просто казвам, че тук тече дебат до каква степен има монопол върху средствата, които да отиват само за борбата срещу финансирането на тероризма както виждате, ето това е еволюцията presenting... на тези звена. От край време те са агенции, които се борят с спирането на пари. Сега обаче те казват, ние сме а, специализирани звена, занимаваме се с много задачи едновременно, жонглираме много задачи. Ето това е развитието. Останалата част от представянето ми ще говори за трите основни функции на тези звена. Първо, събиране на информация. След това анализ на информация, за да се превърне тя в финансова такава и след това разпространение на тази информация. Сега ще говоря по всеки един от тези три елемента по-отделно. The information collection. As you know the... Събиране на информация. Както знаете, Първата информация, която се получава, е информацията за финансовите сделки и транзакции. Финансовите институции подават тази информация, част от тях са банки. Голямата си част тези доклади за финансови е, транзакции включват така наречените подозрителни транзакции, т.е. модела почива върху подозренията е, за някакъв вид престъпна дейност, пране на пари и така нататък. Ако имат подозрения, трябва да изпратят информацията на тези звена. А, юристи също могат да изпращат такава информация, не само банките. Както е написано на този слайд, обикновено това са хора, които се занимават с финанси или сигурност. Този, тези, които изпращат отчетите, имам предвид. Това са финансови е, организации, банки. Това не са обаче хора, които се занимават с сигурност, т.е. това не е полицията и така нататък. Не, това са дружества и хора, които се занимават с финанси. Имайки предвид работата в тази сфера, Основната цел на финансовата институция е да се самозащити от регулатора, не толкова от терориста или от онзи, който иска да престъпи закона. Те биха искали да не бъдат санкционирани, да запазят репутацията си на изрядни в законов план. И ето тук има проблем свързан с отчетността, защото имаме дефанзивна отчетност. Тоест, те трябва да докладват транзакции, които са подозрителни, но искат да се защитят, да защитят репутацията си, финансовия, правния риск, за да не ги сметнат за не спазващи законодателство. Що се отнася до това дефанзивно, тази дефанзивна отчетност, това може да даде до свръхотчетност, особено в Обединеното кралство, поне нашето проучване го показва. Всеки път, когато имат дори минимално съмнение, те веднага изпращат информация, за да са сигурни. Така се създава повече шум, отколкото е необходимо, за да се борим с данъчните престъпления. Следващия вид дефанзивно отчитане е недостатъчно отчитане. Видяхме го в Швейцария. Само когато няма друг вариант, освен да подадеш информация, тогава подаваш информация. Например, излязла, е, излязъл е скандал по вестниците и няма как иначе да не подадеш информация, защото иначе ще бъдеш обект на, на съдебно преследване. Особено при данъчните престъпления това е така, защото финансовите институции дълго правиха компромис. Казваха, искаме да се борим срещу прането на пари, защото то е свързано с незаконни играчи, организирана престъпност и така нататък. Но идеята не беше да се включат легитимни политически, економически действащи лица, които се занимават с криминална дейност, като например данъчни престъпления. Така че не е ясно и как те могат да отчитат такива дейности. След това отчетност между подозренията и паричните прагове. Значи основното тук са подозренията. Разбира се, в различните страни как се тълкува съмнение е различно. Може да има квалифицирано подозрение в рамките на здравия разум и така нататък. И затова има подаване на информация за такива по различен начин в отделните държави и проя на подадените доклади. Други пък държави имат автоматични отчети, които почиват върху така наречените прагове. Четири държави са те, например Канада, извън Европейския съюз, всички трансфери над 10 000 долара автоматично се изпращат на звеното за финансово разнознаване. Например, миналата година в Канада е имало 24 милиона такива заявки. 100 000 почиват върху подозрения, а другите са автоматични. Добре ли е да има такива автоматични прагове при борбата с данъчни изменения? Данъчни престъпления, извинете. Поне в Канада това е така. Сега отчитащите се институции, примерно финансовите, трябва е, да докладват от 10 000 нагоре, както казах, на звеното, както казах, но и на данъчната администрация. Тоест, смята се, че тази информация е важна и вече се изпраща и на данъчните, не само на звеното за финансово разузнаване. Now with regards to the second... Що се отнася до втората функция на тези звена – анализ на информация. Когато те получават тези доклади, автоматични или не, с подозрителни транзакции, как работят? Как превръщат тази информация в конкретно разузнавателна информация? Знаете разликата между отделните модели на звената. Винаги тече дебат, дали да е съдебния, да е правоприлагащия, полицейския, административния. Това са моделите. Този въпрос за статута е важен, но има и много други различия. Например, когато... Първата голяма разлика всъщност е достъпа до националните бази данни, централните регистри. Много варират нещата тук при различните национални звена. Ако и двете звена, да речем, са административен орган или са в правоприлагащите органи. По-късно ще говоря за това, когато говорим за пречките. Следващия въпрос е опозицията между двата модела. Модела на репозитар на данните и аналитичния модел. Първия случай може да се разглежда само като база данни звеното. Просто като достъп за партньори. В Обединеното кралство е така. Много партньори имат право на достъп до базата данни на това звено, без нужда от анализ. В САЩ също се работи така. Полицията може директно да търси в тяхната база данни, без да прави анализ. При аналитичния модел нещата не са така. Там никога не се дава достъп. Партньорите получават само анализа или разузнавателната информация, а не суровите данни. Ето това е голямата разлика в моделите. Да се дава достъп до базата данни на полицията, на данъчната администрация или пък има специфична мисия това звено за финансово разузнаване, да направи анализ и след това да разпространи информацията. Сега, Що се отнася до третата функция – разпространение на информация. Разпращане на финансова информация от разъзнавателен тип на партньорите, за да има борба с конкретен престъпен състав. Кои са клиентите на тази информация? Кои са партньорите, които получават информацията от това звено? В отделните държави нещата стоят по различен начин. Например, в Швейцария само прокуратурата има достъп. Това звено се смята нещо като за оперативна част на прокуратурата. В Канада нещата са различни. Тази информация, този анализ може да бъде изпратен на разузнавателни служби, на полиция, на данъчна администрация и така нататък. Във Франция е така, до известна степен в Обединеното кралство също. Тоест има различни модели. Единият е по-съдебен, т.е. целта е наказателно преследване, другата е да се използва и за други роли. Следващия елемент е проактивно оповестяване или реактивно оповестяване. Когато се получи доклад за подозре... с подозрения, изпращат ли те проактивно информацията на партньор или изчакват да има заявка от партньора, за да му бъде подадена тази информация. В Канада те само реагират, не изпращат сами. Търсят базата данни, имайки предвид какво са попитали партньорите. Ако партньора пита за определено престъпление, те намират това, но няма да намерят нищо друго, защото не действат проактивно. И за различните държави членки предполагам, че се действа също по различен начин. Тоест, ако никой партньор не е поискал информация за данъчни престъпления, никога няма да се изпрати нищо за данъчни престъпления. Това е разликата между проактивния подход и реактивния или реагиращия подход. Сега, що се отнася до разпространението, третата функция и международното сътрудничество. По-бързо ще мина през този елемент, за да приключа с препятствията. Има два канала за комуникация. Единият е международен, групата Егмонт. Групата Егмонт е международната организация на финансовите разузнавателни звена. 150 и две звена са част от тази група и имат Secure Web, т.е. сигурна поща, по която си разпращат информация за конкретни престъпления на европейско ниво, пък има fiu.net. Различно е, тъй като капацитета, характеристиките са различни. Why they, they want to cooperate? Защо искат да сътрудничат? може да получат информация за подозрителна транзакция и да поискат информация, да попитат партньорите си дали разполагат с някаква информация или пък могат да получат искане от правоприлагащите органи на национално ниво и молбата да бъде да проследят парите в чужбина. Основната разлика между групата Egmont и мрежата FIO е в начина на действие. FIO у е по-съвършена. Тя има по-големи възможности за сътрудничество. Тук трябва да спомена основния въпрос за организацията FEU в Европейския съюз. Тя е от особено значение и особено ефективна. И накрая, в заключение, сътрудничеството и препоръките. Какви са трудностите? На първо място, липсата на капацитет за откликване на международни искания. Някои звена нямат достатъчно възможност да реагират, когато се отправи искане към тях. Например, Франция иска информация от Великобритания. В този случай Великобритания може да каже, не можем да искаме от банката информация, защото не сме получили информация за подозрителна транзакция. Това може да не е вярно точно за Великобритания, но е вярно, например, за Швейцария. Ако няма транзакция на национално ниво, съответното звено не може да иска информация от името на друго международно звено. Значи може да има добри партньори, партньори в тясно сътрудничество могат да обменят много информация, но не и по отношение на укриването на данъци. По отношение на спонтанното разпределение и разпространение на информация в Европейския съюз, това е част от четвъртата директива, последната директива. Ако една държава получи информация за подозрителна транзакция, свързана с друга страна, тя може да каже това няма нищо общо с нашата страна и е, нека да си остане в базата данни. Тук е, укриването на данъци е, е чест пример. И накрая пречка по отношение на финансовото разузнаване, ограничението да се използва финансово разузнаване. Връщам се на въпроса за действителните собственици, титулярите на банкови сметки, използването на, на финансовото разузнаване. Някои страни дават информация за данъчни престъпления, но казват не може да използвате за данъчни цели, не може да използвате е, за наказателно производство, свързано с пране на пари, например, или укриване на данъци. Значи финансовото разузнаване трябва да може да се използва повече за разкриване на престъпления, свързане с укриване на данъци и така приключвам. Благодаря за тези толкова информативни презентации. Сега ще чуем изказванията на колегите. Мисля, че те ще задават въпроси, свързани с всички презентации. Първо ще започнем с докладчиците. Епе Кофот е първи. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за тази толкова обстойна презентация. Нека да започна с последната презентация за звената за финансово разследване. Много различни аспекти разглеждате във вашето проучване. Бихте ли казали малко повече по един въпрос? Говорихте за три основни пречки. Звената и тяхното отношение спрямо националните органи, финансовите правомощия, спрямо представители на финансовия сектор, банки и така нататък. Това е много важно. В много случаи на пране на пари става ясно, че престъпниците използват финансовата система, за да си изперят парите – Финансовата система, която създадохме, улеснява живота на престъпниците, на онези, които искат да изперат парите си. Затова, кажете малко повече за създаването на общо европейско звено за финансово разузнаване. Може ли то да реши всички тези проблеми, които вие очертахте? Противоречията по отношение на компетенциите, ефикасността, ролята на звената. Във вашите съпоставителни проучвания става ли ясно, че може да има някакъв конкретен подход на европейско ниво? Какво можем да направим, за да създадем истинско звено за финансово разузнаване, което наистина да може да проследява начина на използване на финансовата система за пране на пари. На следващо място. По отношение на отговорите на държавите членки. Аз съм докладчик, който е от Дания и малко се притесних. Притеснявам се, когато чувам, че дъчаните не сътрудничат както трябва. Какви са причините за отказа от сътрудничество? И тук нямам предвид само Дания. Как да решим проблема? Комисията се обръщала с искане не веднъж. Не мисля, че става дума за липса на познания. Става дума, вероятно, за подценяване на важността важността, която ние отдаваме на това начинание. Защо Дания и други страни не дават информация на време? Защо не разбират колко е важно това, което правим? Може ли по някакъв начин да им обясним още по-ясно за какво става дума? Благодаря. Три минути за отговора. Надяваме се, Епе, че ако се наложи, ще позвъниш на когото трябва в Дания. Благодаря за въпроса. Конкретно за общо европейското звено. Това беше основният ви въпрос. До известна степен то вече съществува. Поне има възможност за нещо подобно. Тази е, FEUNet може да послужи за нещо подобно. Когато споменах е, идеята за обмен на информация – сега е възможно да има автоматично кръстосано напасване или търсене на информация. Какво имам предвид? Страна може да вземе част от а, е, своята база данни и да я направи достъпна за другите. И може да има а, е, търсене на информация. Например, Франция може да зададе един тематичен филтър. Всички информации, свързани с а, е, укриване на данъци могат да бъдат достъпни и може да се напасва информация, нещо, което за което не са се досещали преди. Така че може да се е, използва този потенциал за споделяне на информация. По-настоящем нещо подобно не се прави. Някои заинтересовани страни наистина искат е, нещо подобно да се създаде. Други проявяват голяма неохота. FEUNet е базирана в момента в Европол. И за тях е, това е проблем. Те се притесняват от политизирането на FEUNet. Тук е, се засяга мандата на Европол. Европол не смята, че данъчните престъпления са част от техния мандат, прането на пари, да, но данъчните престъпления за тях са нещо по-различно може да видите, че когато а, те определят а, своите дейности, а, те говорят за друг тип а, престъпления, с които се занимават. Потенциала на FEUNet може да бъде разгърнат. Има възможност за нещо подобно. Трябва да бъдете пределно кратка по темата Дания. В края на Дания приканихме държавите членки да дадат информацията, която не са дали. Дания, Харватия и Испания обещаха до средата на април да ни предоставят необходимата информация. Закъсняват естествено. Ако вие ни сътрудничите, ще е чудесно. Преминаваме нататък другия съдокладчик, господин Петър Езек. Искам да ви напомня, че колкото по-кратки са въпросите, толкова повече време ще има за отговори. Благодаря. Няма как да не направя коментар с общ характер. Колегата, който напусна залата, намекна, че Европейския съюз представлява една схваната бюрократична организация. Тук виждаме нещо съвсем различно. Оказва се, че Европейския съюз е една доста гъвкава организация, предоставяща свобода на действие на своите членове. И онова, което дават като информация държавите членки в този въпросник е повод за притеснение. Нивото на сътрудничество е повод за притеснение. Очевидно няма воля за нещо подобно. Освен това, данните, които се предоставят, не са особено качествени. Още нещо. Потвърждава се виждането, че има съвсем различни подходи в държавите членки за справяне с проблемите. Ето, виждате, никак няма да е лесно. И се надявам, че ще успеем в своите препоръки да поговорим за, за проблеми. По отношение на звената за финансово разузнаване и тяхното сътрудничество с националните данъчни администрации, разбрахме, че то не е нещо, с което можем да се похвалим. Затова искам да попитам какви са основните проблеми. Как да ги решим? И може ли да посочите държава, която да се превърне в добър пример? Добре, три минути за отговор. Yes. Um, I just... Нека да отговоря за данъчните власти и за звената за финансово разузнаване. Този въпрос е част от анализа в доклада. В доклада ние описваме различните начини на сътрудничество между двата типа органи. Ние говорим за така наречената множествена отчетност. Колегата току-що обясни и даде пример за подозрителните транзакции – Доклада за тях не се използва само от звената за разузнаване, той се използва и от други органи, например, когато има няколко органа, които разследват една и съща информация. В доклада споменаваме един друг доклад на ОИСР, който анализира различните модели на сътрудничество между тези звена за финансово разузнаване и данъчните администрации – и там има препоръки за подобряване на моделите на сътрудничество. Например, може да има меморандум за разбирателство между различните видове органи. Освен това, може да се командироват данъчни служители от държавите членки в звената за е, финансово разузнаване, може да се обменят добри практики, може да е, се предвиди обучение за персонала на двата типа организации. Значи, виждате, има начин да се подобри това сътрудничество. В доклада това е написано много подробно. Моля да го прочетете. Антони, искаш ли да кажеш нещо? Това сътрудничество наистина е съществен въпрос сътрудничеството между двата типа органи. Винаги се използва една и съща метафора. Преди имахме една китайска стена, между нас сега имаме берлинска стена. Тоест, трудно се обменя информация и всичко това е свързано с историята на прането на пари. В началото прането на пари беше свързано само с трафик и организираната престъпност борбата срещу мръсните пари все още се осъществява на ниво звена за финансово разследване. Трудно е обаче е, данъчната администрация да допусне до себе си прокуратурата, защото е, там смятат, че те имат само административни задачи. Е, има възможности за сътрудничество. Те трябва да бъдат разгърнати. Следващия оратор, господин Дариуш Росати от НП. Благодаря, господин председател. Нека да благодаря на ораторите за положените усилия и за интересните заключения в тези проучвания. Първоначалната ми реакция е следната. Не е голяма хармонизацията по отношение на процедурите, законодателството, желанието да се сътрудничи с звената за финансово разузнаване. Тази разлика, тези различия са особено видими, когато става дума за сътрудничеството между данъчните органи и звената за финансово разследване. Въпросът ми е до каква степен може Европейската комисия да провери дали се прилага директивата срещу прането на пари. Може ли комисията да се увери, че държавите членки изпълняват минималните стандарти за наблюдение на подозрителни транзакции? Може ли да се увери, че те се опитват да идентифицират незаконните парични потоци? Дали се спазва правната рамка от държавите членки и до каква степен а, ние в парламента можем да разберем дали се изпълнява директивата срещу прането на пари, дали тя отговаря на начертаните цели. На следващо място. Толкова различни са практиките и съответно някои а, справо могат да си помислят, че някои страни просто улесняват данъчните измами. В документите от Панама някои страни се появяват по-често от други. Ако това е така, от предишното проучване става ясно, че се екстраполират данните от някои държави, техните загуби а, от а, неплащането на данъци. Стана дума за, за 8 държави и за прехвърлянето, екстраполирането на данните към останалите 20. Значи, с оглед на това, което вие ни казвате, е, това не е особено логично, защото очевидно е, че в различните държави, поради различните практики, се губят е, различни средства. Бихте ли коментирали? По първия въпрос, липсата на хармонизация и как да гарантираме, че се прилага нормативната база и достатъчно добре ли се прилага? Всъщност тук има два въпроса. Първо, звената за финансово разузнаване изпълняват ли своите функции? Техническото изпълнение на задачите. Получава ли се информация, анализира ли се, изпраща ли се? Можем да кажем да, това е така. По отношение на а, парите и подозрителните транзакции. Великобритания може да каже, че имаме 400 хиляди доклада за подозрителни транзакции. Значи ние сме много по-ефикасни от Швейцария, в, които, в която има само 2000 сигнала. Швейцария може да каже, ние сме много ефективни, защото може да имаме само 2000 сигнала, но 800 от тях ги разпращаме на други места. И съответно се стига до някакво разследване. Виждате, че има различни подходи. Някои могат да кажат, ефикасността се определя като а, брой на започнатите наказателни производства. Други могат да кажат, а, други звена могат да кажат, не, ние сме звено за разследване и основното е а, колко разследвания, колко сигнала сме, сме получили за неправомерна дейност. Много е трудно да се определи. Покрива се цяла палитра от дейности, от укриване на данъци до а, финансиране на терористична дейност. Трудно е. Uh, uh, Другият въпрос беше свързан с методологията, ако не греша. Микрофона на ораторката не е включен. As you just said, it will be Нещата ще бъдат ограничени, ще видим а, какви са средствата, какъв е персонала, който отива за такива звена, броя на случаите, които са заделени. We, be... Ще е сложно да кажем, че че тази бройка означава, че нещо е ефикасно, друго не, но ние правим съпоставка между всички държави членки. Не, това, което исках да кажа, беше нещо по-различно. има разчети за това какви са загубите за държавите членки, но тъй като няма а, докладване от всички държави за това, а, тези данни, които са поступили от държавите, включени в извадката, са екстраполирани за всички 28 държави. Като се има предвид а, сложността а, на институционалната уредба в държавите членки, това поражда някои въпроси. Господин Демаси, това не е сферата, с която сте се занимавали, така че аз предлагам да разговаряте отделно с представителите от първия панел. Господин Атоно има думата. Аз искам също да ви благодаря за направените изказвания. Имам три въпроса. Първо, господин Русати представителят на АЛДЕ казаха, че има множество разлики между държавите от Европейския съюз и че е лесно да се извършва финансов обмен. Това, което липсва в Европейския съюз, в Европейската комисия, е звено, което да наблюдава данъчните политики на държавите членки. Това може да бъде една препоръка от страна на нашата комисия. ако поискаме комисията да има специализирано звено, което да осъществява контрол и наблюдение върху информацията, за да се гарантира по-добрия обмен на данни, свързани с законодателството в данъчното облагане. Втория въпрос. Ако звената за финансово разузнаване се натъкват на администрации, които не съдействат Какво означава това? Ако, например, едно звено за финансово разузнаване извършва разследване за мръсни пари, получава ли по-добро съдействие от а, отговорните органи? На трето място, когато се разследват случаи на мръсни пари, се вижда, че 80% от средствата в данъчни обежища идват от престъпна дейност и само 20% са от непрестъпна дейност. Верни ли са тези проценти? Благодаря ви за въпросите и коментарите. Първо за сътрудничеството на звената за финансово разузнаване с е, страна, която не съдейства или е данъчно обежище. Споменахте панамските документи. Трудно е да се види кои са действителните собственици, защото а, това ни пречи да проследим финансовите потоци. Всъщност тези потоци могат да се проследят, но не можем да ги свържем с конкретно лице. Основният проблем за... е този. В Канада правозащитните органи имат трудности да открият кои са действителните собственици на някои канадски дружества, които се намират в чужбина. Да, има информация, но дадена информация не може да се използва за данъчни цели и това създава проблем. Това, което казахте за цифрите, 80% свързани с а, някакъв тип престъпност, включително данъчни престъпления и 20% легитимни. Габриел Зукман извърши много добро разследване, свързано с данъчните убежища и той достига до същите проценти 80 на 20. Така че тези данни се считат за релевантни. допълнителен въпрос. Аз вече разговарях с е, испанското правителство и ги помолих да изпратят незабавно информацията, която все още не е предоставена. Благодаря ви за тази инициатива. Сега от екара господин Луке. Въпросът ми е първо към госпожа Шерер. Ако правилно съм ви разбрал, вие казахте, че по време на презентацията ще кажете в каква степен на държавите членки са предоставили информация. Аз или не съм чул, или пък не беше представен на това. Така че ви моля да коригирате ако държавите е, членки имат възможност да предоставят допълнителна информация, искам да попитам дали те счита, че проблема се задълбочава или пък, че може да се подобрят нещата, е, като се подобри сътрудничеството между данъчните органи е, или чрез трезгранично сътрудничество между звената за финансово разузнаване това, което беше казано, ми се стори малко песимистично. Говореше се за Берлинска стена и че може би е по-лесно човек да премине през китайската стена, отколкото през берлинската, но става дума за много важна за нас информация. Виждате ли, че има някакъв напредък в държавите членки? Има ли някакви пречки? Ако има такива, ние трябва да сме запознати с тях. Вие представихте нещата много добре. Говорихте за връзки, говорихте за явления конкретни и там, къде е необходимо да се променят нещата. Но според отговорните органи на държавите членки, кои са основните проблеми и пречки, така че да можем да се фокусираме върху тези от тях, които са най-важни към момента. Има ли някакъв най-голям проблем за звената за финансово разузнаване и за данъчните органи? Беше казано, че има изключително голям брой подозрителни транзакции, които се докладват, които не могат да бъдат обработени в тези обеми нито от звената за финансово разузнаване, нито от данъчните органи. Затова въпросът ми е как можем да извличаме необходимата важна информация и как можем да подобрим положението. Възможно ли да използваме използваме такъв примитивен показател като операции над 10 000 евро. И да се види не толкова какъв е обема, а откъде тръгват тези пари, кой е замесен. Ние трябва да обърнем повече внимание на филтрирането на данните. Остана само една минута за отговора на вашите въпроси. Госпожа Шрелер, в каква степен държавите членки ще могат да предоставят допълнителна информация? Това става ам, по отношение на проучването, свързано с въпросника, а не за звената за финансово разузнаване. Искам да поясня. Ние ви показахме един пример на фиш за отделните държави. Когато ги подготвим за всяка държава членка, ще им ги изпратим, за да могат да ги коментират, да изпратят допълнителна информация. Всички отговори също ще бъдат публично достояние на вебсайта на комисията ПАНА. Така информацията ще напълно достъпна. Още нещо за звената за финансово разузнаване. През януари Европейската комисия представи моментното състояние на звената на финансовото разузнаване в държавите членки и как те виждат пречките пред тях. Защото в това проучване участваха служителите в звената за финансово разузнаване. Те бяха тези, които попълниха въпросника. Председателят, за съжаление, тъй като сме ограничени във времето, не можем да говорим по-дълго. Никой не каза, че иска да говори от името на Алде. Има ли някой, който би желал да вземе думата? Не. Тогава давам думата на представителя на ГУЕ. В случая това съм аз, казва господин Демаси. Вие казахте, че в проучването е включена Швейцария. Там не се докладват а, а, достатъчно случаи на съмнителни сделки, че има някои е, категории професии, правни професии, които не докладват е, много е, съмнителни операции. Вие натъквали ли сте на някои такива професии, които не подават подобна информация Вторият ми въпрос, който поставих веднъж към Европейския съвет и комисията, колко банкови сметки в Европейската банкова система са били замразени поради съмнения за съмнителни операции или финансиране на терористична дейност. HABC, например, има доста такива съобщени случаи. Ние отидохме с делегация в, в Обединеното кралство и попитахме тяхното звено за финансово разузнаване. Тя казаха, че те не се занимават с тези въпроси, а че има министерство за тази работа. Не си спомням вече както какво беше това министерство. Дали това ще има някаква роля да се намери отговор на проблемите, свързани с финансирането на тероризма. Благодаря по първи ви въпрос за правните разпоредби. Разбира се, отдавна включването, извинете, за правната професия, то съществува отдавна. Това, което наблюдаваме в практиките, които прилагат по докладването, можем да кажем, че от тях постъпват много малко случаи и докладването е вече на крайния етап. Те го правят, когато няма друг е, избор, когато а, е, техният клиент вече е в медиите и когато властите разполагат а, е, с а, информация за техния клиент. Тоест, а, тогава те се пазят гърба. И тогава допринасят а, за а, подаване на информация към системата. Второ, що се отнася до това колко банкови сметки са били замразени поради опасения за финансиране на тероризма. Няма точни проучвания за държавите. Ние знаем колко души са заподозрени, но не знаем колко са банковите сметки, които са замразени. Нямаме данни по въпроса. Но искам да кажа, че това е сериозен проблем за банките – да идентифицират и да блокират а, а, тези сметки. Защото е, е трудно да се идентифицира дали дадено лице е в черния списък а, или не. Тоест има доста проблеми с идентификацията. Благодаря ви. Следващият оратор е госпожа Ева Жоли от групата на зелените. Тя не е тук. Затова давам думата на друг не колега. За съжаление, Ева трябваше да се тръгне. Благодаря ви отново за много добрите презентации. Искам да попитам дали отговорите, които не са предоставени от държавите членки, ще получат допълнителен въпросник, дали това е част от това, което правите ние искаме да получим от вас ясна индикация за това какво не е получило отговор, какво е получило отговор от държавите членки, за да можем да им изпратим писма и да им напомним за задължението. Относно обмена на информация между звената за финансово разузнаване, считате ли, че звената са отишли по-далече от това, което е предвидено в правото, що се отнася до отказа да се сътрудничи, има ли някакво нарушение на закона или пък лошо управление. Бях силно заинтригуван от това, което казахте за различните дефиниции. Дали а, данъчното престъпление а, е престъпление само по себе си, или пък е престъпление, което е свързано с пране на пари. Какво ще кажете за сътрудничеството, съдебното сътрудничество, когато има по-големи обеми, за които се отнася дадена престъпна дейност? Има ли някакви някакви а, прагове, както в Люксембург, например, има 200 000 евро. Но Люксембург не сътрудничи в тази област, когато става дума за съобщаването на конкретни транзакции. Виждате ли някаква логика в това, че ако създадете офшорно дружество, това по себе си не поражда съмнение и не трябва да предизвика докладване на съмнителна дейност. Благодаря. За отговор благодаря. Що се отнася на обструкциите, свързани с предоставянето на сътруднич... на, на информация Действително на национално равнище има информация, но няма задължение за международно обменене. Да, те могат да кажат да или не, поне на международно равнище. Но има и злоупотреби. Наблюдавахме ги по време на изследването, включително в Европа, ли? Да, да, и е в Европа. Да, можете да кажете, не, това не мога да го коментирам, тъй като е свързано с текущо разследване и прочие. Това е една от формулировките да се избегне сътрудничество. Понякога това е злоупотреба. Понякога отговарят и просто казват не, нямаме информация, не познаваме лицето и с това приключва обмена. Що се отнася е, до създаването на офшорни дружества и дали това поражда съмнения. Да, трябва да се прави разлика между риска и подозрението. Офшорна компания означава висок риф. Риск означава, че те ще бъдат наблюдавани, ще има повече контрол, ще бъдат наблюдавани по-строго от банката, например, но това не означава, че са сами по себе си подозрителни. Това е свързано с риска, с повече наблюдение, но не и с подозрение като такова. Поне за момента е така. Удовлетворително бяха отговорите на всички въпроси. Искам само да отговоря на първия ви въпрос който е свързан с последващите действия, които ще се опитаме да имаме с държавите членки. Когато всички фишове бъдат готови, ще ги изпратим на държавите членки и ще поискаме от тях повече информация. Ако искат да добавят информация и ако има допълнителни въпроси, ние също ще ги зададем. Секретариатът припомня постоянно, те ми казаха, че трябва да бъдат изпратени данните. Ще има и допълнителни въпроси от нас. Следващия оратор – господин Кобърн от СПД. You, Благодаря. Уважаеми депутати, борбата с престъпността е нещо задължително и ценно. Но ако искаме върховенство на закона, трябва да кажем, че и личното пространство на хората, както и презумпцията за невиновност, са още по-важни. В Обединеното кралство човек е невиновен, докато не бъде доказано обратното. В някои други юрисдикции пък трябва да докажеш, че си невиновен. Това не е правосъдие по британските стандарти. Свръхрегулацията, липсата на лично пространство и данни ще доведат до нежелателни резултати, като нисък растеж, и преместване на лица или корпорации в други регулаторни режими, които са по-добри. Можем да направим своите режими по-добри, Имаме различни данъци, които изисква да Европейския съюз да бъдат 15%. И затова мнозина корпорации и лица се преместват, тъй като данъците, които плащат, са много големи. Няма нужда да се измислят допълнителни начини за отчетност, изпазване и законосообразност използваме постоянно думата тероризъм, създаваме света на Орвел. Това е отлична, отличен аргумент да си бъркаш носа, където не ти е работа. You uh... Благодаря. Що се отнася до личното пространство и личните данни? да, още в началото излязаха тези аргументи. Банковата тайна е част от този аргумент, който вие споменахте. И всъщност банковата тайна беше и част от отказа да се участва в подаването на информация. В 1991 година имаше международни препоръки и нещата се промениха. Каза се, да, има поверителност за клиента и неговата информация, но с определени ограничения. Има възможност и да се докладва, когато има подозрение. Напълно ви разбирам, все още има въпрос около този въпрос, опазването на личната информация, но е- то е свързано и с прилагането на директивите за борбата с изпирането на пари. Ако има подозрение, всички тези лични данни могат да бъдат подадени. Демократично право да можеш да си ползваш средствата, които си изкарал. Бюрократите много лесно искат на хората да им замразят е, проблемите. извинете, парите. Трябва да докажеш едва ли не, че си невинен, невиновен. едното кралство е обратното. Някой трябва да докаже, че си виновен. Според нас, вашата система е недемократична. И замразяването на средствата на хората е ужасно. Ако има изтичане на капитал, добре. Нека изтече този капитал, но да се опази свободата на индивида. Струва си тази цена. Това е най-важното от всичко и за това излизаме от Европейския съюз. On... Искате ли да коментирате? Comment, with, with to... Има един въпрос, свързан с черните списъци и замразяването на активи. Другия въпрос, който споменахте, е правото на лично пространство, лични данни и поверителност. И така се връщаме в началото на разговора. Мисля, че точно вашата комисия по панамските досиета е точно такава. Да се проследят средствата, но не да се свържат с конкретно лице. Ако се върнем на банковата тайна, не можем. Тогава не може да се борим изобщо срещу данъчните престъпления. То тогава си има затворено магиосен кръг. Ако не може да отидем отвъд това, ако не може да свържем информацията с лицето, то тогава няма как да се борим с финансовите престъпления. Не е възможно. Liberty, Нека защитим свободата. Uh, like uh, И аз бих искал да припомня на всички, че в защита на хората, които си плащат данъците, трябва да се преследват от тези, които не си ги плащат. И панамските досиета показаха, че парите не са наистина изкарани добре, по законен начин. Имаше пари от проституция, с деца и така нататък, които не искаме да се разпространяват. Следващия оратор Може да е от Бонапартски режим, но няма никой от ЕНФ. Затова преминаваме нататък към НП. Те не са подали кой иска да се изкаже. Иска ли някой от НП да се изкаже? The... Няма. И така, тогава ние можем да закрием. Преди това ще дам думата на съдокладчиците, за последни бележки, ако искат въобще да кажат нещо. Епе, имаш ли нещо да кажеш? Ще бъде съвсем кратък. Интересно е да се види какво може да направим с държавите членки. Трябва да го направим заедно и трябва да мислим как можем да се справим с тази липса на сътрудничество. В нашия доклад това трябва да бъде записано, когато нашата комисия изготвя доклада си и това е едно от нещата. Що се отнася до звената за финансово разузнаване, пак можем да помислим в своите препоръки по тях. Ще използваме тази информация. Благодаря. Питър. Петър. Фабио, well, часто. Благодаря ти, Фабио. Искам да поблагодаря на колегите за информацията, която подадоха. Някои общи бележки направих, свързани с положението в държавите членки. Мисля, че ще обърнем внимание на този въпрос, на доклада, на препоръките. Благодаря. So then the time И така, дойде момента за последната информация. Идната седмица имаме стане на комисията на 2 май в 3 след обяд. Три проучвания ще бъдат представени. Ще имаме още храна за размисъл. Две от тях са свързани с ролите и отговорностите на посредниците, като юристи, счетоводители, банки, а третото е свързано с трети страни, които са свързани с пълноправи държави членки. Дания, Нидерландия, Обединеното кралство, Франция. Благодаря на участниците в заседанието. Благодаря на изследователите, които бяха тук. Благодаря на служителите на политическите групи, които присъстваха. Благодаря на останалите депутати. Обикновено хората пътуват по това време. Благодаря на секретарията. Благодаря на преводачите. Нямаме нищо в точка разни, така че закрием заседанието.